Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Добро утро, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа. Добре дошли тази сутрин на продължението на заседанието на нашата комисия. Е, по първата точка за днес много се радвам да приветствам господин Козловс. По досието за Евронюс работим с нашите колеги от Комисията по бюджетен контрол – освен мен, за момента няма друг член на тази комисия. Но все пак заседанието е обявено за двете комисии и колегите са поканени. Още през април 2017 година организирахме съвместно с Комисията по бюджетен контрол и слушване за структурата на собствеността и редакционната независимост на Евронюс. Тази сутрин господин Козлов ще ни представи е, бързия преглед на казуса на Европейската сметна палата с тази проверка се изпълнява едно искане на парламента да се извърши одит на Евронюс относно прозрачността и ефективността на използването на използването европейски средства. След презентацията на господин Козлов ще дам думата на членовете на Комисията по култура и бюджетен контрол. След това комисията ще има възможност да изкаже позиция по зададените въпроси и презентацията. Първо ще дам думата на господин Козловс да представи бързия преглед на казуса в рамките на 10 на 15 минути. Заповядайте, господин Козловс. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на председателката на комисията. Първо за това, че включва темата в дневния ред и второ за това, че заседанието е отворено и за членовете на комисията по бюджетен контрол, тъй като ние се обръщаме и към двете комисии. Това е първото ми посещение в парламента. За това искам да поздравя всички вас за това, че сте избрани за членове на парламента и да ви пожелая пет ползотворни години. Ние от Сметната палата винаги ще подкрепяме вашата работа. Няколко думи за мен. Аз съм. Аз отговарям за въпроси, свързани с економиката, външния пазар и някои въпроси, свързани с управлението. Нека сега да пристъпим към а, самия преглед на казуса. А, първо ще кажа няколко думи за хода на тази проверка. Проверката трябва да извърши одит, за да установи какво е състоянието по определени въпроси. Проверката извършва анализ, за да установи това. Трябва да подчертая, че бързия преглед на, един бърз преглед на казуса не е равен на одит. Ние анализираме текущите отношения между комисията и Евронюс. Извършихме този преглед и установихме наличието на някои проблеми, които искаме да обсъдим с вас. Искам също така да подчертая, че принос дейностите английски, италиански, немски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

миналата година европейското финансиране е оправдано, защото Евронюс работи, е, е орган, работещ в общия интерес на Съюза. Възоснова на решение от 2010 година Европейския съюз е, счита, че е, Евронюс е обществен канал, който предоставя е, информация. Евронюс е канал, който би могъл да не е достъпен за повечето или за всички граждани на Съюза. Освен това, констатирахме, че липсват официални механизми за координация с комисията. На практика отделни генерални дирекции, различни от DG Connect, могат да влизат в преки договорни отношения с Евронюс. И липсата на такъв официален механизъм за координация между работата на различни генерални дирекции намалява прозрачността на подкрепата за Евронюс. И това може да се отрази и на отчетността. Ние също така анализирахме външните одити, назначени, за да аудитират дейността на Евронюс. Някои основни проблеми, установени по време на тези одити, по тях не се работи до този момент например, при измерването на зрителската квота и така нататък. Така че и също така може да има разлика между отчетените цени за единица и действителните разходи. установихме, че комисията а, а, не е създала система а, за а, верифициране на докладите за дейността на Евронюс. Тоест да, да Евронюс изготвя и изпраща редовни доклади за своята дейност до комисията, но не успяхме да видим каква е връзката между тази информация и решенията, които са взимани от комисията. Така че контролът се извършва адхок по-скоро, отколкото възоснова на официални системи. Това е кратката презентация на нашия бърз преглед на казуса. самия документ се съдържа повече информация. С нетърпение очаквам дискусията, която предстои. Благодаря ви за уводните думи. Първо Искам да дам думата на членовете да зададат въпроси. Комисията също може да, след като бъдат зададени въпросите към господин Козлов, да вземе отношение. Ще започна с координаторите по две минути на всеки. След това ще има думата останалите членове за по една минута, тъй като времето ни е ограничено. Ще дам думата на а, ще кажа добре дошла на Моника Холмайер, председателка на Комисията по бюджетен контрол. Ако искаш да дойдеш на подиума, заповядай. Михайла Шойдрова. Да, е, уведени ваши Благодаря за това, че ми давате думата. Благодаря също така за това изложение. Наистина това беше много задълбочен анализ и много ви благодаря за всичките подробности, които споделихте. Ако ми позволите, ще обобщя това, което разбрах от вашето изложение. Ако правилно разбрах, основният проблем е, че Европейския съюз предоставя финансиране на една организация за дейност или дейности, които се извършват по частен начин. Всъщност това е по същество една частна организация. И е тази организация преди не беше притежание на частен собственик, голямата си част. Тоест, по този начин комисията ни казва дали Евронюс извършва онези услуги, които преди завършваше. Т.е. ние чухме финансов и структурен анализ, но не и анализ на самата услуга. Затова не виждаме препоръки в тази насока във вашия анализ. Вие определихте кои са недостатъците в организацията на Евронюс, е, недостатъци в това как комисията участва в дейността на Евронюс, но искам да ви попитам дали имате препоръки за това как да се действа по-нататък. Нещо, което може да проистече от този анализ, но може би ще ви се наложи да извършите допълнително проучване, финансирано или не от комисията. Но искам да ви попитам, структурата на собственост и ИФА фактът, че държавите членки решиха да не разглеждат Евронюс като една излъчваща организация, която не е публична и съответно Евронюс разчита на други източници за финансиране. Т.е. това е един частен орган и Европейската комисия няма контрол и влияние върху това. И въпросът ми е, какви препоръки бихте могли да отправите в светлината на всичко това? Благодаря ви. Благодаря ви за този въпрос. Бих искал да подчертая отново, че това е преглед. И при прегледите ние установяваме фактите и най-много можем само да направим някои заключения – във връзка с анализираните факти, за да ви предоставим на вас, на парламента, на съвета, на бюджетните органи допълнителна информация, за да може да вземете решение. Мисля, че това, което направихме, беше основно, че анализирахме сегашните взаимоотношения между комисията и Евронюз. Защото това беше искането на парламента. Мисля, че преди всичко отговори на тези заключения, но тези въпроси са отделни. От това по какъв начин се финансираше преди Евронюс и дали това е подходящ начин или не. Този въпрос може да изисква допълнителни проучвания. Ние в Сметната палата в момента анализираме възможността или необходимостта да се извърши допълнителен аудит по бюджетното перо аудиовизуална политика. Тази дейност става все по-важна, информационната политика става все по-важна, така че това е нещо, по което се работи. Но на този етап не бих могъл да предоставя никаква по-конкретна информация. Мисля си, че ще бъде много полезно да изслушаме комисия, да получим нейните коментари и също така да разберем кои са планираните стъпки за напред. Благодаря председателката на Комисията по бюджетен контрол. Моника Хомар поиска думата. Благодаря ви. Имам следния въпрос, свързан по-скоро с последиците, но, но и с анализа. Като анализирам бюджета, е, е дадена огромна сума на Евронюс. Това е канал, който е до голяма степен частна собственост. Има и други канали, които са частни. А когато се сключва договор, договори, бенефициента по договора се задължава да спазва определени е, задължения. Нали, както когато възлагаме нещо на IT фирма, е, извършвам конкурс, е, разписвам задачите в задание и така нататък. Тук това, което ми се струва проблематично е това, че е, е, голяма сума от бюджета се дава има нужда да се подобри ситуацията, независимо от факта дали избраният модел за подпомагане на Евронюса като един единствен канал е най-добрият подход. Очевидно е, и то ако лично, себе си лично ще кажа, ходи, защото услуга. Въпросът за нас е да разберем дали сме доволни от тази услуга или не. И за целта трябва да имаме системи за контрол. И както вече казах, и само ще повторя, че има необходимост и може да има необходимост от подобряване, що се отнася до системите за контрол, така че имаме един убедителен отговор на въпросите, които вие формулирахте. Петра Камереверт. Благодаря. Аз продължавам от там, където спря последния въпрос. Първо, благодаря ви за доклада. Той ни дава важна информация. Наистина проблема е с структурата на собствеността, която доста се променила през годината – така че това е бюджетен ред в нашия бюджет, от който се финансира Евронюс. Голяма борба води нашата комисия, за да се финансира Евронет плюс по този бюджетен ред. Така че мога изцяло да разбера и да подкрепя критиката на Моника Холмайер. И един канал, кой, е, който се финансира от е, дадена държава е, и трябва да работи в нейния интерес, би трябвало да бъде подложен на сериозен контрол. Ако правилно съм разбрала, канал се финансира не само от нашия а, а, бюджет, а всъщност всяка генерална дирекция може да сключва отделни договори с Евронюс, които не се координират по никакъв начин. И в крайна сметка се събира една сума от 24 милиона и половина годишно. Това за мен също е голям проблем, защото тук веднага възниква въпроса кой поръчва, т.е. определя програмата. Ако Генерална дирекция вътрешен пазар, примерно, сключи договор с Евронюс, те ще определят ли какво ще се излъчва и ако това е така, малко, така, малко неприятно започвам да се чувствам. ние всъщност изобщо не а, броим, не водим никаква статистика за това доколко души достигаме чрез Евронюс. Аз не, не съм някакъв фетишист, който много държи на а, квотите, но а, все пак а, е добре да следим доколко достигаме до хората. А, този проблем има техническа страна. От друга страна обаче е интересно колко души гледат тази телевизия, защото това ще ни отговори на въпроса дали финансирането е оправдано, тъй като може да се окаже, че хората изобщо не гледат тази програма и проблема за мен е, че не се извършва никакво измерване на това колко души гледат програмата. Uh, uh, Благодаря ви. Изцяло съм съгласен с общата насоченост на вашите коментари и въпросите са много основателни, които зададохте. Но мисля, като говорим в по-широк план, преди всичко и най-вече има нужда да се върнем към въпроса за общия обществен интерес, за преобладаващия обществен интерес, защото до сега подкрепата се основаваше върху този основен принцип. Това, че Евронюс предоставя услуга, която е от обществен интерес, общ интерес на обществото. И трябва да отговорим на въпроса дали това наистина е така и дали има по-добри начини да се постигне тази цел. Сега за реалната зрителска аудитория. Това е нещо, което ние не можем да измерим преди всичко, защото е много скъпоструващо. Да се извърши едно проучване за това ще струва, може би, повече, но може би не повече, но точно колкото самото бюджетно перо. Затова трябва да разчитаме на някакви приблизителни изчисления, приблизителни прогнозни изчисления. И това подчерта и Сметната палата. Така че данните за зрителската аудитория са нещо, което е много трудно да получим. Вие сте права, че Евроюниуса в момента всъщност е с подрязани криле. И държавите членки не дадоха мандат на публичен канал на Евронюс. Това е ясно. такива канали имат право на публично финансово подпомагане и очевидно е, че в Евронюс това до някъде смекчава от подкрепата от страна на Европейския съюз. Една друга голяма част от приходите е чрез реклама. И когато ни обсъждахме това с ръководството на Евронюс, те ни казаха, че полагат усилия да увеличат своите приходи чрез реклама, за да могат евентуално, в крайна сметка, да станат по- самостоятелни от гледна точка на финансирането. В момента повече от една трета от техните приходи идват от реклама. Благодаря. Госпожа Фера има думата. Президент, мерси, э, месье. Благодаря. Това тази презентация е много важна, тъй като работим бюджета. Това, което разбирам от вас, че има два важни момента. Първо, потребност от е, европейска медия, която да разпространява информация за Европейския съюз в целия Европейски съюз и целия континент. От друга страна, е въпроса за взаимоотношенията между Евронюс е, и комисията. Е, в случай няма контрол и яснота. Става дума за мандата за обществена телевизия. Каналът е, има функция на обществена телевизия, но няма мандат. Може би, ако първият критерий е да се даде такъв мандат, кой трябва да вземе това решение. На второ място, е, бюджетното отражение. Е, това е сериозно перо в е, бюджета ни за мултимедии и трябва да обръщаме внимание. Тази линия беше отпусната, защото възниква и проблем с превода, който тежи върху бюджета. Само, че няма контрол върху и, използването на средствата. И аз мисля, че е, Евронюс е, не е, е идеална медия, но възоснова на информацията, с която разполагаме и това, което вие казахте, и има редакционна независимост, която би трябвало да бъде подложена на оценка. Е, но също така трябва да се направи оценка и на зрителската аудитория. Може би има нужда от цялостен на медит, за да сме наясно дали искаме европейска обществена медия и да се, или пък да се сложи край на това партньорство с Евронюс. Бих искала да чуя коментарите на Европейската комисия и да разберем какво може да се подобри като ефективност и също така каква альтернатива има, ако решим да сложим край, да прекратим взаимоотношенията си. Благодаря ви за този въпрос. Мисля, че ако се върнете към момента, когато предишната комисия, всъщност сега действащата комисия се формираше, засилването на дейността на Евронюс и отношенията между Евронюс и комисията беше един от приоритетите на съответния комисар, комисар Габриел. To, to и като се връщаме към въпроса за ефикасността и зрителската аудитория, трябва да припомним, че Евронюс въведе някои подобрения в бизнес модела. Вместо ситуацията от миналото, когато един видеоматериал се излъчваше на няколко езика, сега, за да се увеличи зрителската аудитория, подходът на Евронюс е по-различен. Създават се различни видеоматериали за различните езици. Тоест, те до някъде адаптират в зависимост от потребностите на аудиторията, на конкретната аудитория, информацията, така че тя да отговаря на географския район, в който се излъчва съответната програма. Това е начина за да се засили аудиторията, за да отговорим на въпроса дали това помага? Всъщност ние не бих могли да отговорим. Може би колегите от Европейската комисия биха могли да отговорят на този въпрос. И също, както казах, едно от нашите заключения е, че ние не виждаме пряка връзка между оперативната информация на Евронюс за тяхната дейност и годишните финансови решения. Може би трябва да се засили тази връзка и след това ще имате повече информация, за да прецените дали подписването на споразумението е нещо, което е оправдано или не. Алло, Sie hatten sich gemeldet, Freund. Поискахте думата, госпожа. Мерси. Euh, moi, du coup, avec, euh, comme Аз се присъединявам към казаното от колегата до мен. Искам да повдигна няколко въпроса. Виждам, че има недостатъци при Евронюс и при комисията. Както се казва, не бива да изхвърляме бебето с водата, нека да запазим и едното и другото. Що се отнася до инвестициите от страни извън Европейския съюз, след като прочетах становището, разбирам, че комисията е насърчила Евронюс да намери други инвеститори. Въпросът е има ли официално искане тези инвеститори да бъдат европейски или пък да търсят инвеститори от извън Европа? Аз мисля, че това би могло да бъде и предимство, тъй като аудиторията става глобална. Има зрители, които никога не биха гледали този канал, ако е само европейски. Аз малко съм изненадана от това, че всички казваме, че, са, че има инструменти за контрол, но контролът не е осъществен. Бих искала да разбера защо не е осъществен на този контрол. Може би трябва да се оттеглят част от инвестициите, част от подкрепата. И може би трябва да се направят заключения и за това какво не е, е направил Евронюс. Госпожа Андерсон сега ще има думата, но Що се отнася до реда на изказването, подхождаме стриктно според големината на политическите групи и зелените са на четвърто място. Госпожа Андерсон. Yeah, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, телевизионният канал Евронюс е проблем. Както чухме от е, всички задълбочения анализ би намерил, може би, още проблеми, но това ще го предоставим на Комисията по бюджетен контрол. От гледна точка на културната политика обаче ще кажа, че Евронюс не е нормален канал, а, а а, инструмент, финансиран от Европейския съюз, за а, формиране на общественото мнение. Ще в, е, а, цитирам точка 5 от а, е, договора за услуги. Евронюс трябва да излъчва предавания, които се занимават с политиката на Европейския съюз и гражданите и отразява европейската политика национално и регионално равнище, което е, означава, колеги, че това е договор за е, е, определено е, представяне на европейската е, действителност Относно а, а, привилегированото отношение възоснова на рамковото споразумение, в допълнение към това а, има и допълнителни 8 е, генерални дирекции споразумения за отразяване на дейността, без това да е координирано в комисията. За собствеността вече се каза доста. Само 15% от собствеността са европейски, въпреки е, това обаче Европейската комисия а, е, превежда средства в размер на 38% от бюджета на а, а, телевизията и е, тази сума следва да се увеличи, както се реши вчера. Евронюс има монополна позиция, е, въпреки че премахването на монополите е един от лайт мотивите на единия пазар. Комисията съвсем съзнателно поддържа този монопол. Можем да стигнем до един единствен извод – а именно, че Евронюс, както и, и всяка останала медия, няма право да бъде финансирана със средства на накоплаците от Европейския съюз. И възниква въпроса до а, планира ли комисията задълбочен преглед на финансовите потоци между комисията и Евронюс с помощта на Сметната палата? И второ, планира ли се проверка на редакционната част от дейността на телевизията? Колежката вече попита доколко граждани достигаме с тази телевизия. Във връзка с Брексит си направих труда да видя да видя колко души са гледали това, което Euronews са постнали в YouTube. 675 гледания има техния клип. Мисля, че си заслужава да поговорим по този въпрос. Господин Козловс. Well, think... Uh, Благодаря ви. Мисля си, че това изказване, както и предишното, бяха по-скоро изказвания от по-общ характер. Вие изразихте своето мнение за информацията, също така и възоснова на друга информация. Ние разглеждахме въпроса от гледна точка на това, че има взаимоотношения, които са подкрепени от определено финансиране от Европейския съюз, от неговия бюджет – и ние анализирахме дали сме доволни от начина по който се наблюдават и се докладват тези взаимоотношения. Първата стъпка ще бъде дали и как тези взаимоотношения могат да бъдат подобрени. Това е в рамките на това, което мога да кажа като член на Сметната палата по този въпрос. Благодаря ви. Последния координатор е господин Кизелирък. Good morning, everyone. Добър ден на всички. Преди всичко искам да кажа, че се запознах с този доклад и видях на някои страници, като например на девета страница се говори за обсерватория Дипавия, която е независима институция за наблюдение на масовите комуникации. Установява, че Евронюс е ангажирана с, с безпристрастност и честност и, и че се предлага достатъчно гледни точки при информирането за различни събития. Също така установих, че е много важно, че преводът на програмите на различни езици не трябва да се намалява, защото по този начин ще има достъп до тази програма и други групи на хора, които говорят тези езици. Според мен Евронюс подпомага да се изгради едно общо информационно пространство в Европейския съюз. Когато гледаме Евронюс и виждам каква е разликата между Евронюс и, например, CNN. Затова смятам, че Евронюс е един важен телевизионен канал. Във вашия доклад вие говорите за някои проблематични въпроси, някои недостатъци. Тук не бих могъл да се произноса но бих искал да чуя мнението на Евроньюс за този доклад. Дали знаете как Евронюс реагира на този доклад? Лично аз бих много аз бих се радвал много да изслушам представителя на Евронюс тук в тази зала. Очевидно, от журналистическа гледна точка, те не са зле и това е всъщност което е важно. Ja, äh, auch dies ist eher eine Positionierung als eine direkte Frage an den Court of да, това също е пряк въпрос към съдеб... сметната палата. Сега ще дадем думата на комисията да вземе отношение. Днес не е предвидено да изслушаме и Евронюс. Всеки от вас може да действа както намери за добре да си оговори среща и така нататък, но днес сме предвидели да изслушаме Сметната палата и становището на комисията. Със сигурност и през предстоящите седмици и месеци ще продължим да се занимаваме с тази тема, особено в контекста на новата многогодишна финансова рамка и отделните бюджетни пера. Ам... Преди да дам комисията, ще кажа, че ам, Евронюс никакъв случай не е придворен телевизионен канал. Ако им прочетем докладите, ще, е, ще видим това. в договорите е, с комисията, т.е. с е, финансиращата институция, се държи на редакционната независимост, така че е, комисията не влияе върху излъчването съдържанието. И това не е тема на нашата дискусия днес. Тема на нашата дискусия е използването на предоставените средства, механизмите за контрол. Дали това, което е записано в споразумението, действително се е, изпълнява, за да установим дали има неработещи контролни механизми. Това е задачата е, на е, доклада на Сметната палата на, на прегледа. Така че нека днес да говорим за а, нещата, които са пряко свързани с бързия преглед, а изводите, останалите а, проблеми са обект на други дискусии по темата. Имам а, и аз един въпрос а, а, за контролните механизми и за това как тече информацията между Евронюс и комисията. Комисията нищо ли не е направила или не е направила достатъчно? как, как са изпълнени задачите на комисията, проистичащи от споразумението, за да видим дали пропуските са при Евронюс или пък в комисията, дали в комисията някой следи как се изпълнява това споразумение. Това е моя въпрос и може би още един коментар от мен. Мисля, че е много важно ние от Европа да можем да предоставяме информация, пречупена не през националната перспектива, а от европейска перспектива. Защото всяка една телевизия излъчва материали, пречупени през националната призма, а е добре да има и европейски канал кой ще бъде този канал, трябва да се реши дали ще бъде само един канал, дали ще има сътрудничество между различните канали. Това е тема, с която ще трябва да се занимаем през следващите месеци, когато говорим за новата ориентация на програмите. Господин Козловс. Благодаря, госпожо председател. В е, едно от нашите заключение констатираме, че в рамките на рамковото партньорство има широк набор от количествени и качествени индикатори. Евронюс редовно предоставя тази информация на Европейската комисия на оперативно ниво. Обмена на информация между Евронюс и Европейската комисия – функционира добре. Трудности констатирахме в, използ... при използването от страна на комисията на тази информация. Дали информацията, която се получава от Евронюс, бива подлагана на оценка и използвана за решения? И ето, е, това е област, в която бихме имали нужда от повече информация от комисията и евентуално нещата там да се подобрят. Сега за редакционната независимост, едно от нашите заключения е възоснова на докладите на обсерватория Дипавия, не можем да твърдим, че има някакви нарушения на редакционната независимост. Има една дреболия. Тези доклади е, се финансират от е, самата Евронюс. Това разбира се не казва, не намалява, това разбира се не намалява тяхната валидност, но евентуално би могло тези проучвания да бъдат поръчани от Европейската комисия, с което тяхната независимост би спечелила. Благодаря. Благодаря. Имам още три въпроса списъка, на които ще ви пом... ще, ще помоля да... Ще отговорим заедно на всички въпроси. Ще помоля за една минута. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είπε μια καλή συνάδελφος προηγουμένως ότι δεν πετάμε το μωρό μαζί. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за изложенията. Чух някой да казва, че не трябва да изхвърляме бебето с водата, само че, честно казано, не виждам къде е бебето. Е, така че съвсем не става дума за това тук в е, тази комисия. Аз съм е, нов депутат в парламента и ние приветстваме Евронюс, но не го контролирам. Но не контролираме тази медия. Аз съм журналист и ценя своята независимост. Вие обаче казахте, че Евронюс съществува за европейски цели. Ние трябва да уважаваме позициите на държавите членки. Много често по отношение на окупиран Кипър, Евронюс не е заема правилен подход. Но колегите казаха, Евронюс е частен орган. Това не е приемлив отговор и заслужава да му се обърне повече внимание. Благодаря. Това, което ми създава на мен най-много проблеми е това, че от страна на комисията се установи един автоматизъм да се предоставят пари на Евронюс, без значение какво излъчват те, без да се проверява как се използват средствата, защото това следва от доклада. И за това бих искала да чуя от комисията какво ще каже тя по този въпрос. Принципният въпрос, който трябва да се зададем е дали дали пък няма други по-добри канали, които могат да излъчват в общ европейски интерес или пък вече го правят други различни от Евронюс защото като а, видя а, какъв е интересът към а, а, на Deutsche Welle а, в а, Фейсбук, а, виждам, че те са поне три пъти повече, отколкото при Евронюс. Мисля, че трябва да вземем предвид а, и това, така че тук нещата не се унаследяват, а винаги трябва да се а, търся отговор на въпроса с какви средства по най-добър начин ще е, достигнем до гражданите и може би трябва да имаме не един канал, а множество такива. Благодаря. Никлас Нинас. Първо, Мисля, че ако Евронюс прави това, което иска комисията, това ще бъде в пълен разраз с независимата журналистика, но имам един друг въпрос. Продажбата на 85% става в един сравнително късен момент. Може ли да се закупят обратно дяловете, за да бъде този канал вече не е, е частен, е, понеже от частната собственост проистича голяма част от е, въпросите. И, и това, което попита госпожа Камера Еверт, Евронюс не е очевидно модерна медия, защото аналоговата телевизия е мъртва от поне десетина години. И всяка една телевизия би трябвало да присъства в YouTube, изобщо онлайн. И в тази посока трябва да върви една европейска телевизия. Значи, това е въпросът ми за, във връзка с Евронюс и дали могат да се изкупат обратно дяловете. Господин Козлов, още един отговор и след това ще дам думата на комисията. Мисля, че в нашия документ ние представихме развитието на собствеността на Евронюс. Първоначално Евронюс беше 100% собственост на европейски електронни медии. На определен етап по различни причини, с които аз не съм запознат поне като член на Сметната палата – желанието на европейските електронни медии да продължават да инвестират в Евронюс се, при, се притъпи. И тъй като комисията на свой ред имаше желание да има канал, който да представя програми от общ европейски интерес – единственият начин да продължи да съществува медията беше да се намерят частни инвеститори. Най-напред MGN, фирма със седалище в Люксембург, собственост на египтянин. След това NBC добави нови черти на нови характеристики към Евронюс. Например, цифровизация на някои езици и освен това беше създаден един по конкурентно способен англоязичен канал с повече, с по-голяма кореспондентска мрежа. Частните инвеститори всъщност подобриха бизнес модела. Те направиха Евронюс по-конкурентна медия, но това е, разбира се, е съвсем различен въпрос от въпроса трябва ли Европейския съюз да продължи да я финансира. Дали, дали смятаме, че общият обществен интерес бива удовлетворяван чрез, най-добре чрез Евронюс или по друг начин. Благодаря. Сега искам да приветствам колегата Абемонте от името на Европейската комисия. Моля ви за отговор. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Бяха повдигнати много въпроси. Най-напред бих искал да подчертая, че финансовите взаимоотношения между Евронюс и Европейската комисия е от 1993 година. В началото финансирахме предавания с, с 2-3 милиона годишно. В последствие от 2010 година има рамково споразумение и комисията предоставя 18 милиона за Евронюс като електронна медия. Въпросът, който повдигна господин Козлов накрая, е от е, централно значение. Евронюс беше създаден е, като съвместно начинание на няколко европейски електронни медии. Въпросът е, че през годините ентусиазмът на тези медии спадна, защото те си имат свои канали и разбира се и финансовият ангажимент доста се съкрати, поради което Евронюс, ако искаше да оцелее, трябваше да намери партньори извън Европейския съюз. И това е началото. И за това в писмата на комисаря Йотингер и комисарият Габриел – не се искаше да се намерят альтернативи, а да се намери добър бизнес модел, който да е пригоден за цифровата ера. Това намира отражение и във вашия доклад. Първото заключение на доклада е, че комисията подкрепя Евронюс в усилията да привлече нови партньори, да разработи нов бизнес модел и да разработи е, и да приложи нови е, технологии и това фигурира в писмата и на комисаря Йотнигер и на комисаря Габриел. Много беше казано за контрола. Вярно е, че е, в един по-идеален свят контролът би могъл да бъде по-добър и ние от си записахме вашите препоръки, но контрол има. Какво можем да направим, освен получаване на а, редовни доклади от Евронюс? Ние никога не бихме им отпускали средства, ако не се спазят критериите и условията в рамковото а, споразумение. Но не, всяка година ние осъществяваме одит, финансов одит на Евронюс. Това се прави всяка година. Нещо друго, което е много важно. Последната независима външна оценка извършена от Делойт, беше през 2018 година. Заключението на това проучване Евронюс е ефективно предприятие, което е, изпазва, което изпълнява целите да отразява събития от европейска гледна точка и средствата се изразходват ефективно в изпълнение на целите на Европейската комисия в проучването няма липса на координация, прозрачност, отчетност на средствата. Отчита се обаче необходимостта от повече редакционна координация и че има нужда от механизъм комисията да участва по-активно в планирането на магазинните предавания. Създадахме план за действия и една от мерките в него е да се провежда срещи с всички генерални дирекции. Те са само 10% от бюджета от 24 милиона, които Евронюс получава всяка година – за да се направи така, че в магазинните предавания комуникационните цели на Евронюс да бъдат взети предвид. Онова, което така беше повдигнат въпроси за това каква как реагира комисията на доклада, какво предприе след него при, за езиците, за предаванията на неевропейски езици, например за арабски, е, повдигнахме въпроса за разходоефективността, съкратихме финансирането. Е, каналът стана само цифров и спестените средства бяха прехвърлени на европейски програми. Така че е, това беше в отговор на доклада. Що се отнася до подобряване на контрола? В доклада се казва, че има контрол, но той не е достатъчно системен. Създали сме нови стандартни процедури Имаме документ за стратегия на контрола. Там се обобщават всички контролни дейности и процеси по наблюдението и финансовия контрол. В плана за действие а, тук се повдигна въпроса за о, обсерваторията на Павия. Тя е независима обсерватория, Плаща и се от Евронюс, но тя трябва да проверява дали редакционната политика е независима. Никога не са установявали е, нищо неблагополучно през следващите седмици е възможно, може да решим да предприемем още една оценка на независимостта на редакционната политика. Много беше казано за редакционната политика. Това, което е много важно е, че след закупуването на акции от египетски бизнесмен, ние се погрижихме да се приеме редакционна харта в устава на Евронюс. И също така Евронюс всяка година да представя годишен доклад за прозрачността, в който да ни кажат какво предприемат при жалби, по отношение на редакционните въпроси и така нататък. И това се проверява от оценителите на изпълнението може, може да се каже, че има нужда от още и ние ще се опитаме да го направим, но е обидно да се каже, че няма контрол. Ще ми дадете ли още две минути? Така правния въпрос в доклада за правното основание. Имам, тук имам несъгласие. В финансовия регламент се съдържа правното основание за финансирането на Евронюс Проверили сме го, мога да ви го обясня подробно. На... Ние се допитахме до правната служба, бюджетния отдел. Те нямат нищо против и казват, че можем да продължим да финансираме Евронюс по новия финансов регламент. Твърдите, че счетоводната система не е достатъчно аналитична, за да се направи одит на разходите за единица. Това обаче не е констатацията на финансовите аудитори. Те ни казаха, че факта, че няма аналитично счетоводство не е фактор, който им пречи да извършат одита. Но би било добре да има аналитична отчетност, и имаме мярка, предвидена мярка в плана за действие и има обещание от до година да има аналитична отчетност. Накрая въпроса до колко хора стига Евронюс и колко хора гледат Евронюс. 160 милиона дом, са домакинствата в Европейския съюз, до които Евронюс стига 5,3 милиона души в 16 европейски страни гледат Евронюс. Благодаря ви. Питам се дали а, плана за действие, а, който споменахте многократно, може да бъде изпратен на нашата комисия а, и да видим дали това, което е записано в план за действие, се изпълнява. А, и докладите на външните одити да бъдат изпратени на комисията по бюджетен контрол, а, за да можем да им хвърлим един поглед. Втория въпрос е следния. Междувременно ситуацията се е променила в сравнение с момента, в който е започнало финансирането на Евронюс. Тогава са се обединили няколко обществени телевизии, за да направят съвместен европейски канал. Днес обаче имаме най-различни такива предлагания, различни канали отразяват европейските въпроси по радиото, по телевизията, в интернет и се питаме до каква степен би могло да продължи това финансиране при тази променена ситуация, доколко това отговаря на правилата за конкуренцията? Отговор на вашия въпрос за плана за действие. Той беше разработен от нас след одита и в отговор на препоръките на одита за подобряване на съществуващия контрол. Когато се върна в канцеларията си, с радост ще ви го изпратя. За обсерваторията на Павия аз ще се свържа с тях през следващите дни и ние ще помислим дали е необходимо да поръчаме нов независим одит, финансиран от Европейската комисия, а не от Евронюс. Ако настоявате обаче, ние ще го направим. Изразходвали сме много време за да проверяваме нещата и няма, не, няма никакви данни за отсъствие на независимост на редакционната политика. Няма никакви данни, че независимостта е накърнена. В писмото за мандата се съдържаше политическо решение и отбелязвам а, вашето желание да се провери а, пазарната, а, пазарното положение. Благодаря, госпожа Камер Еверт и ако госпожа Холмар има а, въпрос от името на, на Комисията по бюджетен контрол също. Добре, значи първо госпожа Камер Еверт и накрая Моника. Благодаря. Един уточняващ въпрос във връзка с въпроса, който зададе председателката за това, че Европа е финансирала чрез пилотни проекти и други канали. Обмисля ли комисията и ще работи ли тя за това да диверсифицираме финансирането? по този а, бюджетен ред, по това бюджетно перо, защото комисията е единствената, която може да вземе решение за това как да се изразходват средствата по това бюджетно перо. За съжаление, ние не можем да вземаме такова решение. А, а, има ли вече разсъждения в тази посока? Не може да чакате новия комисар, вие вече трябва да работите. Ще работите ли за диверсифициране на финансирането по това бюджетно перо, особено когато знаем, че има и други медии, които съществуват въпреки, че, и които въпреки, че са малки, достигат до повече зрители. Госпожа Холмайер, моя въпрос и той отива в тази посока. Разбира се, че е разрешено да се работи с обществеността, ние дори искаме това да е така. Въпросът е обаче дали всички средства трябва да се насочват към една единствена медия. И затова имам и критичен въпрос към сметната палата може да се закупи определено време, което да се пълни със съдържанието, което а, искаш. Т.е. да се пусне реклама, да се закупи време. Това е обичайният начин, по който се работи. Другия начин е да се финансират различни медии, но диверсифицирано, така както става в Германия, пък и на други места. и а, при това положение финансираните медии ще трябва да излъчват съдържание, което да отразява събитията на европейско равнище. В нашия случай нещата са странни. Случая ми се струва проблематичен от правна гледна точка, защото изразходването на публични средства трябва да става по определен ред. И ние многократно сме е, говорили с комисията за други канали, които също са искали да получат финансиране, но е, са получили финансиране само благодарение на нашата ужесточена борба с комисията за тези канали. За мен това е един доста проблематичен договор, защото тук не става дума за IT услуги, е, с което закупуваме компютри в някакъв рамков договор. Тук говорим за свобода на медиите, за свобода на пресата, за работата на Европейския съюз с обществеността. И затова мисля, че малко, доста по-интензивно трябва да се занимавам с този въпрос от финансова гледна точка и от правна гледна точка. Благодаря. А, още един колега е поискал а, думата и понеже си пресрочихме времето, а, ще дам думата на госпожа Фера. Въпросът обаче е важен и мисля, че си струва да удължим времето и, и ще дам думата на господин Козлов и на господин Демонта за наистина много кратък отговор, защото имаме още една точка в дневния ред и заседание на координаторите. Госпожа Фера. Съвсем набързо искам да спомена идеята за диверсифициран фактор. Това е рисково. По отношение на медиите, ние трябва да имаме възможността да осигуряваме, да отразяваме събитията и, и имам а, тревога по, а, по тези промени, които могат а, да променят а, влиянието на медията. Господин Козлов има думата. От името на Сметната палата искам да ви благодаря за оживената дискусия, както и очаквах да бъде. Много се радвам, че бързия преглед на казуса ви даде допълнителна храна за размисъл. И съм още по-доволен от това, че комисията вече реагира а, и а, подобрява сегашните взаимоотношения. Партньорство, сегашното партньорство, споразумение за партньорство изтича през 2020 година, така че имаме достатъчно време да обсъдим следващите стъпки. Готов съм да продължа да водя тази дискусия с вас. Господин Бамонте, нещо много важно е това, че като част от плана за действие ние предвиждаме одит на изпълнението за всички мултимедии, не само е, не само Евронюс. Също така ме, ние, не чакаме, ние не чакаме пасивно нова комисия. Ние се срещаме с заинтересовани страна, страни. И на тази основа ние разработваме различни варианти. Трябва да видим какъв ще бъде бюджета, какви биха били разходите, свързани с запазване на модела или промяна в модела и ще се свържем с вас. Благодаря. Благодаря на господин Козловск, член на Сметната палата за бързия преглед и за това, че ни дадахте храна за размисъл. Благодаря и на господин Абамонте от името на комисията, който даде отговор на многото въпросите. Благодаря ви и за тази пространна дискусия. Убедена съм, че това е тема, по която ще продължим да работим през следващите месеци. Благодаря на госпожа Холмайер от Комисията по бюджетен контрол. Убедена съм, че ние ще продължим да работим, за да намерим приемливо решение и да представим решението си на външния свят. Благодаря ви всички. Стигам до следващата точка в дневния ред. Регламент на Европейския парламент и съвета, създаваш допълнителни индикатори за количество и качество, ще чуем представяне на делегирания акт за програмата Творческа Европа Представ... Поканихме комисията да представи акта за делегация, който допълва регламент 1295 наклона черта 2013 година на Европейския парламент и съвета, като а, разработва допълнителни количествени и качествени индикатори за изпълнението. Много моля онези, които няма да останат в залата, а, да бъдат да продължат с разговорите си извън залата. И така, депутатите, които бяха в тази комисия по време на предишния мандат, помнят, че ние проведахме различни дискусии за необходимостта от качествени индикатори за оценка на въздействието на програмата Творческа Европа, Комисията започна процедура за делегирани актове миналата година и прие акта през май. Само, че поради изборите комисията не можа да представи акта на парламента. На 18 юли парламента получи акта и не съм сигурна, че всички са успели да го прочетат. Срокът за внасяне на възражения за парламента и съвета е 18 септември. Доста кратък срок. На първата им среща координаторите Култ решиха, че при, че с оглед на лятната вакансия по средата на процедурата и необходимостта да се назначи докладчик и докладчици в сянка за това досие, е необходимо да се удължи срока за възражението за да може да се извърши контрол върху акта и да се и да има гласуване в комисията след в съответствие с решението на координаторите. Новият срок за внасяне на възражение 18 е ноември. Преди това комисията КУ трябва да създаде вътрешен срок за внасене на възражения. Ако член на Комисията по култура иска да внесе възражение, нека да изпрати а, имейл до мен и секретарията на комисията. По този начин ще спазим срока и срока за внасяне на възражение от страна на членовете е 12 ноември. Ако няма възражения. Няма да предприемем нищо преди изтичането на срока на 18. я Най-напред има думата комисията за встъпителни думи и след това всички членове ще имат възможност да зададат въпроси. Тук е господин Адол и Хан Долсен. Äh, beide werden heute zu dem Thema zu uns sprechen. Wer möchte zuerst? По темата ще говорят господин Жуао Делгадо. Благодаря. Сега ще представя общата рамка на нашата дейност в правното основание за Творческа Европа. Имахме редица индикатори, но средносрочната оценка установи няколко ограни... няколко недостатъка. Целта на делегирания регламент е да допълни, за да се преодолеят съществуващите празноти, има вътрешна процедура за подготовка на делегиран акт и през декември 2018 година разговаряхме с експерти от държавите членки възоснова на първото предложение на комисията и секретарията на комисията беше поканен като наблюдател. След това проведахме консултации между различните служби на комисията и предложението на вашето, което е ви е представено на вниманието, е резултат от тези дебати. Предложеният набор от индикатори се основава на 4 групи индикатори по член 1 от делегирания регламент. Има критерии, свързани с общите цели на програмата. Това, това са доуточняване на вече съществуващи индикатори. След това по, в параграф 2 имаме пет конкретни индикатора. Те, от, те са уточнения на съществуващи индикатори, но имаме и общи качествени индикатори по точка четвърта и а, конкретни качествени индикатори по пета група. Третата група е свързана с медиите и ще дам думата на Мартин Долсън за повече подробности. И на последно място са индикаторите за култура, свързани с конкретната цел култура Имаме 9 конкретни индикатора. Те са много конкретни, както виждате. Сме се опитали да прецизираме индикаторите с оглед на мерките. Основният момент са информационните системи, които разработихме с колегите от изпълнителната агенция. Мерките са събиране на данни, обработване на данни и предоставянето им не е лесно да се разработи нов индикатор и съвсем скоро ще получите пример за съществуващите и новите индикатори чрез доклад за наблюдение, който комисията ще разработва редовно. Мисля обаче, че колегите ще изпратят доклада за наблюдение през 2018 година. За сега ще дам думата на колегата Мартин. Благодаря ви, Жоао. Както вече каза колегата, ние разглеждаме тези показатели като благоприятна възможност да имаме по-ясна комуникация и да разпространяваме в по-ясна форма добрите резултати на програмата Творческа Европа. Затова ние определихме тези показатели – възоснова на много ясна насоченост към това какво реално прави програмата и как можем да наблюдаваме и оценяваме резултатите. Във всички тези показатели се постарахме да отразим най-вече три измерения. Първо – двойната цел на културното многообразие и економическата конкурентоспособност. Основно това е свързано с аудиовизуалните материали. Например, един ключов показател за нас е международно признание, което се постига на един изключително конкурентен пазар ние виждаме, че се предава и културната ценност на творбите и многообразието им, тъй като те идват от различни държави същевременно. Конкурентоспособността на пазара, защото признаването от страна на критиците привлича внимание, аудитории, съответно економически резултати. Един друг пример за това как се стремим да отразим и конкурентоспособността и економическите резултати е балансираност на представянето на двата пола. За Европейския съюз равенството на мъжете и жените е, разбира се, как всички знаем, основополагаща ценност, а от гледна точка страна от конкурентоспособността ние също така привличаме таланта от всички общества и разбира се, жените след като представляват 50% от нашето общество, се гарантира баланс и на участие в програмата. За това ние замерваме участието на жените в програмата. Също така, разбира се, следим по широките тенденции в отрасъл. Например, в обучението също 50% са жени, които участват в обучението, но разбира се има други сфери, в които има какво ще се направи. Със сигурност искаме да отразим и измерението е цялата верига за създаване на стойност в отрасъла. Обучението, създаването и разпространението на творбите. Нашите показатели обхващат всички тези аспекти. Също така отразяваме различни аспекти по това по какъв начин се предоставят творбите по различни канали, например кино или телевизия. Разбира се, и платформите онлайн обхващаме всички тези видове и всяко звена от веригата на създавана стойност се измерва по различен начин. Затова много внимателно подбрахме показателите – които позволяват да намерим източници на данни за всяко отделно година, така че можем да сравняваме промяната и тенденциите в сравнение с всяка една година. И последно, още едно измерение е това, че имаме и количествени и качествени показатели. Измерване на аудиторията. Пазарен дял на европейските творби. Това са много важни показатели, за да преценим какво е здравословното състояние на нашия аудиовизуален отрасъл. Но също времено разбирам, че не може всичко да се измери в числа. Не всичко може да бъде преброено. но И това са важни неща, които трябва да бъдат анализирани, оценени, например, иновациите. До каква степен нашата подкрепа подпомага иновацията. И това също е обхванато от показателите. Така че Жоал вече каза, аз споменах. Целта е да проверим вече тези показатели на практика в доклада за мониторинг, който вече е съвсем наскоро е бил поместен в интернета и този доклад показва, че наистина тези показатели са много полезни и актуални. Например, през 2018 година видяхме как медиите бяха разпространявани през границата. Бяха разработени многобройни филмови проекти, 25% от годишното производство на филми в Европа. Подкрепата за медиите също така доведе до това, че бяха разпространени 500 филма през границите. В сравнение с пазарните числа, които ще получим от онези, които наблюдават пазарните тенденции. И това показва, че имаме увеличение на разпространението на филмите през границите. Нещо, което е много положително. Благодаря ви. Мисля, че тук колегата има въпрос за документите. Документите са в електронен формат и всички имат достъп до тях може да ги намерите в раздела документите за заседанието на нашата парламентарна комисия. И освен това ние ги разпратихме по мейла също така на всички. Докладчика господин Смарио не е тук, затова ще дам думата на докладчиците в сянка. Господин Франковски има думата. Bardzo dziękuję za Много ви благодаря за това изслушение наистина много е полезно за нас. Особено в светлината на започналите тристранни преговори по Творческа Европа. Наистина тези показатели са много важни. Те показват доколко е ефективна програма и разбира се, много са подробни показателите, особено количествените, но за качествените показатели. Как ще оценявате европейската добавена стойност и културното многообразие? Uh, Благодаря ви. Списъкът е тук. Комисията прави много конкретни предложения и предложенията са отразени в документа. Ако видите, имаме качествени показатели, основно свързани с, член 1 или не 1 и 2. Успехът в продуктите подкрепени от програма. Тоест, когато се говори за качествени показатели, трябва наистина да възприем много широк подход, защото качественото е противоположно а, на количеството от гледна точка на сравнение. Затова се опитваме да стремим кои, да определим кои са успехите, какво можем да смятаме за успеха. Бих искал да ви напомня, че правото на подбор в програмата е нещо, което е много взискат задоволително. Едва 50% от проектите получават финансиране. Имаме добро качество от самото начало и затова не ни е много сложно да определим кои са реалните успехи от качествена гледна точка. Е, господин Олсен. Благодаря. Просто искам да допълня колегата. Господин Долсън, извинете. Този набор от показатели в делегирани акта отразява сега действащ програма, която свършва през 2020 година. Това е препоръка от средносрочната оценка през 2017. Новата програма, за която вие говорите, разбира се, ще има нови приоритети и нови дейности. И съответно ще бъде разработен нов набор показатели възоснова на това. За нас тези две дейности са твърде различни. При все това, една от сферите, в която използвате качествени показатели, е основно свързана с иновациите. И ние виждаме в иновацията три а, сфери чисто творческа, технологическа и бизнес иновация – качествените показатели са застъпени във всичките наши доклади, включително окончателния доклад за програмата и постигнатите от нея резултати. И разбира се, сме в постоянен диалог, редовно се срещаме с нашите заинтересовани страни и разбира се, важен източник на информация е също така специализираната преса. Например, анализ от страна на критиците. Това също за нас е едно доказателство. Благодаря, господин Мохамед не е в залата в момента. И тъй като не виждам други желащи да, да зададат въпроси, аз ще задам а, един въпрос. Индикаторите са количествени и качествени. А, и те служат за подбор на съответните агенции за проектите. Индикаторите ще бъдат ли публично достъпни, за да може у нези, които разработват проекти, да знаят а, възоснова на какви критерии оценява комисията и да могат да подобрят своите кандидатури и по този начин да има полза и за организациите, които кандидатстват с проекти. Благодаря. Е, Благодаря ви. Това не е вътрешен документ и първо няма никакви възражения или след възраженията имаме споразумение за допълнителни показатели с парламента и съвета и след това делегиран акт ще стане публично достъпен документ, така че критериите вече са зададени. Както каза колегата, комисията предвижда всяка година да публикува доклад за мониторинга въз основа на пълния набор показатели, от тези, които вече се прилагат в правното основание и новите, които ще бъдат определени от делегирания акт. Ние събираме данни на няколко етапа на нивото на подаваните заявки, когато кандидатите определят целите на проекта, но също така събираме данни в момента на изпълнението и когато проектът е финализиран. Т.е. има един период от време между първото събиране на данните на етапа на подаването на заявки за финансиране на проекта и 3, понякога 4 години след това, когато проектът е финализиран, се събира данни. Разбира се, понякога проектът е само намерение, но не води до конкретни резултати. Така че трябва да има един съобхватен механизъм, за да коригираме данните, когато се финализира бюджета. Това е малко по-различно от критериите за подбор. Критериите за подбор за проектите се оповестяват публично. Кандидатите знаят, те знаят дори какви са различните тегла. И разбира се, има връзка между качествения и количествения резултат в програмата и проектите. Не е възможно това да се направи възоснова само на един единствен проект, но заинтересованите страни от доклада за мониторинг, който е обществено достояние, ще знаят кои са най-важните доказателства, върху които се опира програмата и какво е значението и тежестта на тези доказателства. Има ли въпроси от ваша страна по процедурата или по съдържанието? Не виждам. Затова в такъв случай благодаря на комисията за госпожа Пантей. Моля да ме извините, но искам да говоря по процедурата. Вие искате да се да представят конкретни коментари по един съвсем конкретен акт. Моля да ме извините. Но името на дебата в дневния ред не отговаря на заглавят на документацията. Наистина в документацията се говори за творческа Европа, но творческа Европа не е включена нито в текста, нито в заглавието на документа. Затова някой от нас донечка себе си документ. Тоест, аз като нов депутат не разбрах, че този документ се отнася до това заседание, така че аз всъщност просто не разбрах нищо от това, което казвате, защото просто аз нямах документа. Затова искам да ви помоля в бъдеще да донасяте разпечатани екземпляри, защото когато има подробно обсъждане, трябва да имаме разпечатани документи. Аз разбира се мога и сама да разпечатвам документа, но нека да отговаря заглавият на документа на заглавият на точка дневния ред. Аз работих в BBC 30 години, аз работих в медийния сектор, работих като журналист, но просто нямах какво да кажа комисията няма нищо общо с това. Това е въпрос, който е свързан с дейността на секретарята. Трябва да проверим. Всъщност би трябвало да бъде изпратен и текстът на делегирания акт. Лично аз разполагам с него, така че не знам защо нещата не са проработили. Ще проверим, ще проверим. Така че в бъдеще това няма да се повтаря. Обикновено всички получават документ в страницата и комити, електронна комисия. Целта ни е да спестим хартия, а не както в миналото всеки да има купища хартия пред себе си, защото повечето от вас получават документите не само на заседанието, но дори предварително. Затова те се разпращат документите електронно. Понякога те се качват на сайта, понякога дори секретариатът разпраща документи, така че ще проверим дали не е имало някаква грешка при разпращането на документацията. Иначе просто препоръчвам ви винаги да поглеждате какво съдържа в мейлите, които се изпращат в секретарията на Комисията по културата. Може би също така и е лятната вакансия да е била причина за това, но ще проверим как стоят нещата и в бъдеще това няма да се повтори. Искам да се изкажа във връзка с процедурата. И имаме крайен срок до 12 септември в 12 часа. Моля, изпратете по мейла на председателя на комисията и на секретарят на комисията на английски текста, с който искате да отхвърлите. Ако искате да отхвърлите делегирания акт, в противен случай, просто процедурата ще си продължи по рутинния начин. И така, крайния срок е 12 септември, 12 часа на обяд, ако искате да внесете вашите възражения. И сега последните точки от дневния ред. Следващото заседание ще се проведе на понеделник на 24 септември в 3 часа и във вторник 25 септември от 9 до късно след обед. И сега пожелавам приятна седмица, дните, които са останали от седмицата и ще имаме застане на координатори. Господин Нинас, просто един въпрос, защото искам да формирам група на творците и искам да обединя творците, така че те да могат да постигнат повече. Да, ще изчакам. Извинете, казва председателката. Дали може разговорите да се водят навън? Моля, включете си микрофон. Искам да привлека вашето внимание към групата на творците, която се средоточава върху правата на творците, синдикалните им права, но също така и други въпроси. Това е нещо, което е необходимо за творческа Европа. Ние вече имахме една група, която се отнасяше до културния отрасъл, културната индустрия господин Маджид каза, че е добре да имаме и двете страни на една и съща монета и да обединяваме хора, така че ако сте заинтересовани в участието в тази между дисциплинарна, интердисциплинарна група, моля обърнете се към мен. И разбира се, искам да благодаря, че ми дадохте възможност да кажа нещо за този, по тази важна тема. И така ще помоля координаторите да останат в залата, останали